Good afternoon. Good afternoon. Добър ден. Този следобед аз ще бъда председател, защото колегата Клод Морес ме помоли да го представлявам този следобед, така че можем да започнем работа. Преди всичко следва да одобрим решенията на координаторите. Госпожа Милнер беше определена като докладчик за доклад по собствена инициатива на комисията Инта за цифровата стратегия, е, така че координаторите одобриха това решение. Преминаваме към следващата точка. Това е предложение за решение на изпълнение на съвет относно препоръка за дължавна срока на временния граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства, застрашаващи цялостното функциониране на шенгенското пространство. Вие знаете, уважаеми колеги, че на 25 януари комисията внесе това предложение с цел да може да се запази временния контрол в момента въведен на определени шенгенски вътрешни граници в Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия за допълнителни три месеца. Решението за изпълнение е на съвета, което съдържа препоръка за удължаване на временните мерки за контрол на вътрешните граници в изключителни е, обстоятелства, беше одобрен от съвета на 7 февруари тази година. Бих искал да приветствам Малтийското председателство, представено от госпожа Гад и господин Сейфарт, също от комисията, тъй като госпожа Гад трябва да напусне нашето заседание в 2.25. Първо ще й дам думата, за да представи решението на съвета. След това ще се изкаже комисията, след това ще дам думата на депутатите, които искат да се изкажат. И след това ще дам за 5 минути думата на комисията да отговори на въпросите. Така че заповядайте, госпожо Гът, имате думата. Много ви благодаря. Добър ден на всички. Моля да ме извините за това, че няма да мога да остана за целия дебат. Както вие правилно посочихте, комисията излезе със своето предложение да се удължи срок за временния граничен контрол с 3 месеца. Имахме обсъждане на техническо, експертно ниво и след това по процедурата стигна до Корепер този въпрос. Беше изразена загриженост от някои държави членки но съветът сметна, че препоръката следва да бъде одобрена. Знаем, че вече ситуацията значително се е подобрила, но все още това подобряване не е стабилно и условията за удължаване на срока на мерките за контрол остава Удължен е този срок с още 3 месеца, обаче следва да се отбележи, че препоръката също така насърчава държавите членки, които имат отношение към въпроса, да обмислят преди всичко альтернативни мерки, като проверки, извършвани от полицейските органи, преди да прибягват до продължаване на срока на, на проверки по вътрешните граници на своите граници. Също така необходимо е ежемесечни доклади да се внасят от съответните държави членки. И самата препоръка също така признава постигнатото подобрение и напредък за периода от предходната препоръка. Ясно е, че за всички целта е да се върнем колкото се може по-бързо към нормалното функциониране на шенгенското пространство. Обаче, като цяло, решението е, че в момента това не е възможно. Препоръката изисква да се извършва анализ дали са необходими мерки за контрол на всички съответни гранично пропускателни пунктове и дали са същата интензивност но като цяло това е което препоръката предвижда и това е процесът, който доведе до приемането и благодаря ви. Благодаря ви. Сега давам думата на комисията. Господин Сейфарт, заповядайте, имате думата. Много благодаря. Европейската комисия приветства приемането от страна на съвета на препоръката за удължаване срока на временния граничен контрол по вътрешните граници при много стрикни условия. Искам да подчертая също така, че петте съответни държави членки на шенгенското пространство могат да решат дали да прилагат тази препоръка – Получихме уведомление до този момент от Австрия, че тя ще прилага това решение на съвета през следващите три месеца. Комисията в своята препоръка изцяло признава това, че е бил постигнат значителен напредък при връщане към шенгенската система от октомври миналата година насам, бих искала особено да отбележа работата по създаване на Европейска гранична и брегова охрана. Нещо, което беше одобрено от комисия през 25 януари. Освен значително подобрение при управлението на външното на външните граници от Гърция, от страна на Гърция, бяха също така да бъдат изпълнени някои други положения от Шенгенския пакт, тъй като за сега резултатите са твърдо ограничени. Смятаме, че сегашното удължаване е ограничено и балансирано предвид цялостното стабилизиране на ситуацията и временните мерки за контрол по граници трябва да бъдат използвани а, само временно от тези държави, които са ги въвели и само след прилагане на альтернативни мерки, а именно проверка от полицейските органи вместо проверки по границите от граничните органи. Освен това, проверките трябва да бъдат съразмерни, целенасочени и основани върху редовната оценка и преоценка на необходимостта от такива проверки по границите и също така те трябва да се основават върху разузнавателни данни и анализ на риска. Предвид ситуацията в петте държави членки, държавите членки могат да решат, че тези проверки по границите могат повече да не бъдат основателни предвид промени в ситуацията и Малтийското председателство всеки месец трябва да докладва за мерките за контрол, както на Европейската комисия, така и на съвета. И освен това, вместо 6 месеца, срокът се удължава само с 3 месеца. Европейската комисия ще продължи да работи с съответните държави членки за постепенното отменяне на тези времени мерки за граничен контрол и разбира се крайната ни цел е да се върнем към нормалното функциониране на шенгенското пространство, колкото се може по-бързо. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега колегите имат думата. Господин Коелю, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря за изложението което чухме от Малтийското председателство и от комисията. Преди всичко искам да кажа, че това е второто удължаване от е, излизането на препоръката от май 2016 година. Тоест, трябва да се ограничи броя на удължаванията. Парламентът следва да настоява за бързо изпълнение на условията на пътната карта назад към Шенген представена от комисията и одобрена от съвета. Второто, което ще кажа, се отнася до сегашната система за контрол. До сега само комисията имаше достъп до данни, предоставени във връзка с контрола. И след последната препоръка това ще бъдат комисията и съвета. Това ще означава, че ще се знае колко мерки за контрол се извършват и колко проверки се извършват държавите, кои видове хора и колко са спрени, какви точно са видовете контрол, дали те са целенасочени, обхващат всички, какво е економическо въздействие на тези мерки за контрол. До сега само комисията знае за това. Ситуацията също позволява на някои да кръщят Шенген е мъртъв. Да, наистина имаме механизъм за оценка на Шеген, който позволява внезапни проверки и ние можем да знаем за резултатите от тези проверки. Обаче това не въжи за конкретните правила, които трябва да се изпълняват от съответните държави членки. Така че това са моите въпроси. Как можем да преценим дали са необходими тези мерки за контрол, ако нямаме тази информация? дали комисията може да ни предостави данни за мерките за контрол, които в момента се извършват и ако не, как може да променим това. Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Възоснова на това, което каза току-що Карлос, искам също така да благодаря Малтийското председателство и комисията за кратките и съдържателни изложения. Мисля си, че всички сме съгласни с това, че трябва да запазим нашето шенгенско пространство. Това трябва да бъде приоритета на всички институции. Наистина заплахите са много актуални. Затова трябва да разглеждаме тази мярка в по-широк контекст, включително и в контекста на съобщение на комисията, шенгенското пространство, назад към нормалното. Това са временни мерки, трябва да се върнем към нормалната ситуация, колкото се може по-бързо. Обаче живеем в изключителни времена и трябва да осъзнаваме това и трябва граждани да имат доверие към шенгенската зона, за това трябва да има и мерки. Необходимо е да се предприемат различни мерки, за да се възстанови нормалното функциониране на шенгенското пространство. В момента започва вече реално да работи бреговата и гранична охрана Европейския съюз също така вече работят ефективно горещите точки в Италия и Гърция, така че смятам, че като цяло ние вече постигаме целите си и ако искаме да докажем на нашите граждани, че ценим техните права, трябва максимално бързо да се върнем към нормалното функциониране на шенгенското пространство. Благодаря ви. Thank you. Thank you. Благодаря ви. Госпожа Вимбърг, имате думата. Так så благодаря. Този въпрос може наистина да бъде много интересен, както вече чухме днес. Тези граници ще могат да бъдат предмет на проверки максимум две години. В Швеция беше много важно да се въведат такива проверки по границите. Имахме масов приток на мигранти над 600 хиляди души през 2015. Стигнали сме сега до 4 хиляди, което също е доста. Без проверки по границите Швеция не би могла да се справи с тази ситуация. И това тримесечно удължаване на срока означава много проблеми и за митническите, и за полицейските органи. Това е така, защото на тях им е много трудно да организират работата си за толкова кратък период. Така че държавите членки са онези, които трябва да решат дали те искат това удължавно 3 месеца. Но моята партия смята, че всяка държава членка трябва да може да решава дали иска да има проверки по границите и за какъв срок не мисля, че можем да се върнем тази година към минималните нива, ако така направим, ще трябва да подкупваме Либия и Турция. Едва тогава, може би, ще успеем. Само при това положение. Благодаря ви. Благодаря. Господин Халахал. Госпожа Халахал. Господин Халахал. Благодаря, госпожо председател възможността да има проверки по вътрешните граници е нещо, което отговаря на условията на една времена криза. Обаче сега, като че ли миграционната криза става една постоянна криза. Действащото законодателство със сигурност не позволява да се въведат необходимите мерки, за да може да се води борба срещу нелегалната миграция. През 2015 ситуацията беше такава, че определени държави членки трябваше да затворят вътрешните граници на Европейския съюз. Затова мисля, че съветът и комисия трябва да обмислят дали действащото законодателство за шенгенското пространство е достатъчно светлината на сегашната ситуация. Може би ще трябва да преосмислим като цяло действащото законодателство. Благодаря ви. Благодаря. Имаме около 5 минути. Ако госпожа Град иска да отговори на някои от зададените въпроси, давам и думата. Заповядайте. Благодаря ви. Мисля си, че по последния въпрос, по последното изказване, нямаме някаква обща дискусия в съвета дали трябва да се преработват из основи шенгенските норми. Цялостната идея е, че трябва да се върнем колкото се може по-бързо към нормалното функциониране към шенгенското, на шенгенското пространство. В момента се работи върху Шенгенския кодекс. Що се отнася до другите въпроси, аз мисля, че те бяха по-скоро отправени към комисията. По молбата за предоставена информация ще ви предоставим нашия отговор. По-късно ще проверим как стоят нещата с останали държави членки за това как стоят нещата при изготвянето на докладите, които бяха упоменати. Благодаря ви. Сега Европейската комисия. Господин Сейфърт, имате възможност да отговорите на другите въпроси. Заповядайте. Благодаря ви. Господин Коелю посочи, че това вече е второто удължаване, както беше споменато по силата на членовете 25 и 29 на Шенгенския кодекс се предвижда възможност за удължаване с максимален период от две години. И искам отново да подчертая, че целта е да се върнем колкото се може по-бързо към нормалното функциониране на шенгенското пространство. Комисията е убедена, че водената в момента дейност ще доведе до конкретни резултати и ще позволи да се премахнат всички мерки за контрол по вътрешните граници. Имаше също и въпрос – и за това дали Европейския парламент е, не би могъл да получава докладите от държавите членки, ежемесечните доклади. Председателството до някъде отговори на този въпрос. Разбира се, това е основателно искано от страна на Европейския парламент, но като комисия бихме предложили Европейския парламент да се обърне пряко към съвета, за това говореше и председателството защото подобно задължение не се предвижда за комисията в решението на съвета. Всъщност съветът е този и който ще реши най-вече пете държави членки. Що се отнася до економическите загуби, това също беше споменато. И имаме редица проучвания, включително и от Европейския парламент. Набързо ще обобщя информацията сред проучванията, които имаме. Имаше проучване, възложено от Европейската комисия, и то гласи, че постоянното въвеждане на проверки по ще води до разходи от 5 до 18 милиарда евро годишно и ние знаем много добре, че това най-вече засяга а, транспортния сектор, автомобилния, железопътния и водния транспорт. Комисията, разбира се, е информирана за всички пречки пред тези сектори в резултат от введените мерки. Също така страда сектора на туризма, също така страдат и хората, които живеят от едната страна на границата, които всеки ден прекусяват граница, например, за да работят в друга държава, в съседния регион, който в друга държава. Знаем, че много хора поради тези мерки за контрол е трябва или да си сменят работа, или да си сменят жилище. Тоест имаме тук много сериозни разходи и много сериозна цена, която плащат обикновените хора. А също така имаше проучване, което посочва, че дори са още по-високи разходите – а именно 51 милиард евро за две години при пълно въвеждане на мерки за контрол по границите, което е почти половин процент от БВП на Европейския съюз. 51 милиарда евро са огромна сума пари и има по-добри цели, за които тя може да бъде изразходвана. Разбира се, има и непреки разходи, които са още по-високи от преките разходи, тъй като това има въздействие върху цялото функциониране на вътрешния пазар, търговията, мобилността, търговията в Европейския съюз, но все още не са направени пълни изчисления. Независимо от това, ние се надяваме, че въведения контрол по границите, като срочна мерка, това е ограничена мярка, която обхваща само 5 държави членки. И тези мерки се свеждат само до ограничени участъци по границите. За това економическите разходи не са стигнали това, което посочват юридичните изчисления. Също така беше споменато, че е постигнат значителен напредък. Вече говорих за Европейската агенция за гранична и брегова охрана, също така стана дума и за горещи точки, също така Дъблинската система. Както вече казахме, тя ще бъде изцяло разгърната в Гърция през следващите месеци, така че тук се надяваме, че ще можем да се върнем скоро към нормалното функциониране на шенгенската система. Благодаря ви. Thank you, thank you, miss, uh, uh, Благодаря, господин Сейфарт. Благодаря и на госпожа Гат за информацията, която ни представихте. За нас е много важно да разполагаме с информацията, за да може да работим с комисията и с председателството. Така че благодаря ви, че бяхте тук. Благодаря ви, че ни дадахте тази информация. Сега ще направим кратка пауза, защото следващата точка в дневния ред е предвидена за 3 без 15. Тогава ще възобновим работа. Благодаря. Okay, colleagues, good afternoon. Добре, колеги, здравейте отново. следващата точка в дневния ред е предложение за решение за, за решение за изпълнение на съвета относно препоръка за удължаване на срока на временния граничен контрол на а, извинете. Относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания. Това е свързано с изпълнението на споразуменията Прюм от е, държавите членки и искам да ви припомня, че това е в рамките на консултацията на парламента по това досие и е, съвета поиска да дадем становището си в рамките на 3 месеца. Затова срока за внасяне на изменения е 10 февруари. Ще поискаме е, увеличение на е, удължаване на срока, затова измененията може да са само на английски язик. Е, отнася се до обмена на ДНК данни с дън, в, обмена на ДНК данни в Гърция. Това е второто предложение за решение за изпълнение на съвета. Госпожа Грапини не е в залата днес, затова дам думата на госпожа Сипел. Заповядайте. Благодаря. Докладчик е госпожа Мария Грапини, но за жалост тя не може да присъства днес след обед, за това ще говоря от нейно име и ще прочета нейната бележки. Доклада относно предложението за решение за изпълнение на съвета относно започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания е техническо досие и това е съгласно процедурата по консултация одобрихме проекта за решение на съвета, тъй като Дания е попълнила въпросника за защита на данните, както и въпросника за обмен на информация за регистрация на превозни средства. Дания извърши успешна пилотна програма за това с Нидерландия. По отношение на автоматичния обмен на данни, съгласно глава 2 от решение е, 2008 ПВР се основава на въпросния въпросник, посещение и пилотния проект. През 2006 година съвета с съгласието на всички държави членки, обвързани от съответното решение, взе заключението, че Дания изпълнява изцяло всички разпоредби и условия по глава 6. За целите на автоматичното търсене на регистрация на превозни средства и данните за нея, сме съгласни с проекта за решение на съвета, че Дания трябва да има правото да получава и да предоставя лични данни съгласно глава 12 от съответното решение. Благодаря. Okay. Thank you, Birgit. Благодаря, Биргит. Не знае, има ли колеги, които да вземат думата? Не виждам. Okay, if, uh, there aren't... Ако няма други изказвания, ще кажа, че срока за внасяне на изменения е 10 февруари. Биргит беше много е, права в изказването си. Става въпрос за две точки в дневния ред, 23 и 24. Първата се отнася до предложение за решение за изпълнение на съвета относно данни за регистрация на превозните средства в Дания, а 24-та точка е по отношение на предложение за решение за изпълнение на съвета относно автоматизирания обмен на данни за ДНК в Гърция. Благодаря, Биргит. Това изказване беше и по двете. 10 февруари е крайният срок за внасяне на измененията и сега ще приключим работа в нашата комисия по този въпрос. Okay, we have uh, after this we have uh, a very interesting hearing. Сега предстои едно много интересно изслушване. Обаче то ще е в 3 часа, затова ще направим 10 минутна пауза. Благодаря. Good afternoon, dear member, dear... Здравейте, уважаеми колеги, уважаеми гости, дами и господа. За мен е удоволствие да ви приветствам на това публично изслушване за системата на затворите и условията в тях в Европейския съюз от името на господин Клод Мораеш, който ме помоли да го представлявам днес след обед. Условията в затворите са важен елемент от правосъдните системи на държавите членки и в европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие за да се разпространява и насърчава взаимното доверие между държавите членки, ефективното съдебно сътрудничество в Европейския съюз и правилното функциониране на инструментите за взаимно признаване в областта на наказателното право, е много важно да се гарантират добри условия за задържане в всички държави членки, основани на зачитане на стандартите за основни права. В а, предходна резолюция парламент, Европейския парламент изрази опасенията си относно условията в затворите в някои държави членки. Комисията Либе в момента работи по доклад по собствена инициатива по тази тема. Неговата цел е да се установят пропуските в тази област и да се предложат инициативи на политическо или административно ниво с цел подобряване на общата ситуация в Европейския съюз. Докладчик по този доклад е госпожа Жуел Бержерон. Радвам се, че тя е тук с нас и ще й дам думата за въвеждащи думи. Заповядайте, имате думата. Merci, Madame la Présidente. Пардон, мерси, мадам на Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, много ви благодаря, че присъствате тук на това изслушване. Вярвам, то ще е много интересно и ще е полезно за съставянето на доклада относно състоянието на затворите в Европа. Много държах участниците в това изслушване да имат конкретни роли в областта на затворническата система. Във връзка с това ще чуем представители на съвета на Европа, членове на съвета за наказателно сътрудничество. Те ще говорят за условията и в затворите. Това е господин Вивиан Жейран и госпожа Илина Танева юрист от Международната обсерватория за затворите. Френска секция също ще ни представи ситуацията на уязвимите лица, лишени от свобода. Това ще е госпожа Мари Кретено. Също така, преподавател по криминология, педагогия и социология и член на редица научни международни мрежи, госпожа Соня Снакен – Надявам се, че правилно произнесох името ви. И накрая ще чуем господин Ларс Уитхолм, ръководител на Института за пробации в Швеция. Ще ни представи най-добрите практики за изпълнение на пробацията и е, най-добри практики за затворите. Много е важно да чуем тези различни гласове, които представят различни подходи, академичния свят, сдруженията, международни организации. Всички те ще внесат повече светлина в тематиката. Положението на затворите в Европа е много широка тема. Тя засяга лишените от свобода, условията за тяхното задържане, основни права, като право на образование, здравеопазване, право на посещение на членове на семейството, право на гласуване и право на кореспонденция. Това касае реда, сигурността, както и реинтеграцията. Това са все въпроси, които са много важни. Освен това, положението с правата в пенитенциарните служби са много важни въпроси и искам да ги отразя в доклада, по който съм докладчик. И в рамките на работата по доклада за състоянието на затворите искам да се придържам изключително в компетентността на Европейския съюз и за да засегна въпроса за защитата на основните права в затворите. Не искам да настъпвам върху национална компетентност, не искам и да се правят национални промени на законодателствата в тази област. Това не е и част от моята компетентност. Ще бъда приятна с вас. Идеята е да се, спомен... да се промени основното разбиране за затворите сред нашите общества. Затворниците е, са човешки същества и не бива да ги отхвърляме от обществото. Знаете, че съществуват различни пенитенциарни служби в Европа, различни системи, но много често, за жалост, проблемите са едни и същи. презаселване, насилие, недостатъчно проследяване голям брой самоубийства и освен това лоши хигиенични условия. В това отношение Франция не се справя добре в сравнение с европейските си съседи и това е много жалко. Изглежда, че северните европейски държави, като Швеция и Финландия, имат много добри, по-добри условия в затворите и могат да представляват модел за социално на организация за нас. Ето за това реших да посетя тези страни, за да видя как стоят нещата на място ще отида в Финландия с помощта на моя колега. Ще отида и в Швеция. И накрая не исках днес да говорим по радикализацията. Госпожа Дати ще направи доклад по тази тема. Мисля, че затворите са достатъчно широка тема, за да може да оставим на страна някои въпроси, които вече сме разглеждани и да се съсредоточим върху зачитането на правата на лишените от свобода. Сега ще дам думата на ораторите в изслушването и отново давам думата на председателката. Грация, грация на колега Бержерон. Благодаря, госпожо Бержерон. Ще продължа на италиански. Благодаря ви за много доброто въведение в изслушването. Темата, която разглеждаме е този следобед, е много важна за нашата комисия. Това ще стане ясно и от изказванията на нашите гости. Те ще представят някои идеи, по които да продължим да работим. Във всички държави съществуват проблеми, свързани с достоинството на лишените от свобода и условията в затворите. Ще дам думата на нашите гости сега и е, след това ще имаме възможност за въпроси и отговори. Днешното изслушване се предава по интернет, така че казаното от нашите гости ще се запише и ще се качи на уебсайта на парламента. Пристъпваме, без да губим време, към първия панел. За мен е удоволствие да пожелая добре дошла, с добре дошла господин Вивиан Жейран. Извинете, малко е трудно вашето име за, произ... за произнасяне. Той е председател на съвета за наказателно сътрудничество към Съвета на Европа. След него ще чуем госпожа Илина Танева, секретар в съвета. Съвета на Европа има богат опит в насърчаването на стандартите за човешки права в затворите и неговата работа е много важна за държавите членки на Европейския съюз. И ще чуем повече по темата от нашите гости. Ще помоля да се придържате към 10 минути във вашите изказвания. Господин Жейран, имате думата първи. Okay, thank you very much, Chair and Благодаря много, госпожо председател. От името на колегата ми госпожа Илина Танева, в ляво от мен и от мое лично име, искам да благодаря на Европейския парламент, конкретно на комисията Либе, за възможността да говоря днес тук. Ще представя работата на съвета за наказателно сътрудничество към съвета на Европа и също така по-общо за работата на съвета на Европа за зачитането на основните права на залишените от свобода и условията в затворите. И така, аз съм директор на Ирландската служба за пробация и последната година съм председател на съвета за наказателно сътрудничество към съвета на Европа. Ще кажа малко повече след малко. Госпожа Танева и аз ще пред ще си поделим времето за изказване, така че ще си подаваме топката или на заповядайте. The... Благодаря, благодаря за отправената покана да говорим пред Европейския парламент. Много се <clears throat> съм благодарна за, да, много съм благодарна за текста, който е изключително изчерпателен. Тук са засегнати наистина основните въпроси, които са много важни по отношение условията в затворите и по отношение на затворниците. Съвета на Европа се занимава с този въпрос и още от 60-те години на миналия век и имаме стандарти, механизми за мониторинг, форми за сътрудничество и подпомагане. Е, виждате ги политическото тяло от комитета на министрите, който е, е този орган, който приема е, стандартите. Ние имаме единствено препоръки, така че има политически ангажимент да се стори нещо. Това обаче не е задължаващ правен акт Текста, който ви е познат, е разработен от е, е, съвета, от група експерти в различните сфери, след което нещата се поемат от ръководещия комитет и след това комитета на министрите. Интересното и важното в този случай е с енергетичния ефект между механизма за стандартизация и мониторинг. Въпреки, че правните актове не са задължаващи, ние имаме първо препоръките на комитета на министрите като единствените съществуващи стандарти и това е съответен задължаващ текст за съответните страни. След това имаме комитета за предотвратяване на мъчения или за борба с мъченията. И тук има също стандарти на съвета за министрите. Имаме а, Комитета по човешки права, имаме парламентарното събрание, а, което също следи изпълнението на съдебните решения. Тази роля е свързана с преразглеждането на различни документи. Е, за момента се занимаваме с преразглеждане на, на коментарите по този въпрос. Е, много от тези дейности в източноевропейски страни и Турция се, е свързана с съвместната ни програма с Европей... между Европейския съюз и съвета на Европа. Самия съвет за сътрудничество по наказателни въпроси е съществува от 80-те години като консултативен орган по ръководещия е, комитет по въпросите на наказателното преследване. В момента обаче имаме до, форум от 9 избираеми члена, така че те могат да споделят опита на своите страни на происход. А в пленарното заседание включва е, е един форум от всички 47 държави членки, където се обменя информация и се изграждат мрежи на тези, на това ниво. Това е от мен. Основните правни стандарти са разработени от Съвета на Европа е, под формата на изброените тук е, правила от 2006 година, е, правилата за общностни санкции и мерки, които неодавна бяха преработени и очакваме да бъдат приети през следващите месеци. Европейските правила за пробация от 2010 година година за младежка престъпност, правила за младежка престъпност и може би е уместно да се върнем по-късно към въпроса дали не е време да е, и създадем задължаващ, задължителна европейска харта за затворите. Въпросът е поставен от 2004 година по инициатива на Европейския парламент и парламентарното Общото събрание на съвета на Европа. За сега нещата са, не са в развитие, но това би е бил практически резултат. Що се отнася до ПССП по отношение на сега действащите задачи, които ще видим на ето този е, слайд, ние разработваме документи, стандарти и насоки за работата с деца на за родители, които изтърпяват наказание, както е, Илина съобщи, е, каза, работим за преразглеждане на европейските правила за затворите, като актуализираме препоръките от, за видовете медиация в наказателната сфера. Може би това ще бъде един по-обхватен документ. Групата също ежегодно организира конференция на директорите на затвори и заведения за пробация, която също предлага възможност веднъж годишно всички тези хора от 47-те държави членки да се срещнат и тази възможност се използва като повод за развитие и за да продължим работата както и да предложим и да разпространяват за представяне и разпространяване последните насоки и препоръки. След малко Илина ще ви разкаже още малко за статистиките и за броя на хората, на лицата, намиращи се в тези заведени за лишаване от свобода. Това е сериозна това предлага сериозни възможности за разработка на практики и стандарти, встъпвайки на факти и статистики. И един от двата документа, изготвени през, от нас през миналата година, много важни за цяла Европа, е свързан с, с радикализацията в посока към екстремизъм на насилието. Това се отнася особено за общностите, които са в условия на пробация. Тук виждате няколко слайда от последни, най-новите статистики на съвета на Европа. Събират се вече 30 години тези данни от 15 години е, има информация на различни други мерки, не свързани с и форми, свързани с не с задържане. От е, това, което виждате тук, е, са данни от 2015 година. Е, така използваме цялата календарна година и тук констатираме, че около 33% от органите в 7 държави членки имат сериозни затруднения още по-тревожно е, че 12 държави вече с няколко години имат твърде много лица в затворите. Това се отнася особено за страни от източния Европа. Но прекалено голям брой съществува и в източна и в западна Европа, което е много тревожно. Нещата не се променят, въпреки множеството опити за въвеждане на подобрение за различните мерки. Тук е, сега можем да видим чужденците, които са задържани. Има редица страни, които имат все повече чужденци в своите затвори. От тези чужденци 26% са само граждани на Европейския съюз. Т.е. много от тях са от страни извън Европейския съюз, а те пребивават в европейски затвори. Положението е особено тревожно в досъдебната фаза, където около една трета от затворниците са чужденци. Ето, не знае доколко личи на графиката, но можете да видите страните. След това, какво струва пребиваването в затвора? Разходите са доста високо, високи 21 милиарда евро. Е, това е на база реални разходи, а не на бюджетни изследвания. Така че средно 101 евро на ден струва всеки задържан. Разбира се, разликата между страните е много голяма. Само малко е, държави членки предлагат статистики, е, както за затворите, така и за други форми на задържане. Това е много сериозно начинание с много проверки, много данни, които трябва да бъдат анализирани. И сега имаме съвместен проект с Европейския съюз за проучване на досъдебно задържаните лица и на чужденци. Е, е, имаме специална методология за събиране и съпоставка на данни. Надяваме се да постигнем още по-високо качество на статистическите данни. И накрая на следващия диапозитив, на следващия слайд, някои предизвикателства. Много често в тази сфера на работа се поставя акцент върху е, физическата инфраструктура, нови, по-модерни, по-големи затвори, а много често предизвикателствата не са свързани с физическата инфраструктура, макар че тя е важна. По-важни са невидимите неща като културата, ангажимента, взаимодействието е, и както и ценностите, които искаме или искаме да развием в е, затворите и другите места за лишаване от свобода, като тук се налага сътрудничество е, общо взето е, общественото внимание игнорира е, всички тези места за лишаване от свобода. Също така в цяла Европа има различни правни системи, различни, различна култура и правна и е, обща, <clears throat> особено през последните години е, в отделните страни се оказва голямо предизвикателство да се поддържат сградите, сградния фонд да се намира подходящ персонал. Тук е- има и политически натиск предвид обществената, обществения страх от престъпниците, а понякога просто няма взаимодействие между отделните институции на местно, национално и европейско ниво. И е, накрая е, да спомена идеята, че може би наистина е време да се разработят разработължителна харта за затворите в Европа, не само за затворниците, но и за персонала, а и за цялото общество. Благодаря, госпожо председател. Грация. Благодаря. Благодаря много на първите двама изказали се от нашия, нашия панел. Благодаря за информацията за състоянието на човешките права. Благодаря и за споделенията информация. Пристъпваме направо към следващата тема. Застрашени лица, които са задържени, за, под, за, които са задържани. Госпожа Кретено ще говори по този въпрос. Тя работи в международния в Международния мониторингов център за затворите, което е нестопанска организация, работеща за основните и човешките права на затворниците. Имате думата, слушаме ви. Благодаря, че ми давате, че ме поканихте. Е, искам да обърна вниманието ви, е, че е, тук не, не, въпроса, който бе поставен, не, не е точно този, по който исках да говоря, но искам да говоря за положение на нещата в Франция и за това как се развиват в момента тези въпроси. Франция, както други държави, подобно на други държави, има и изключително много лица, 66 900 е, е, е, души са в затвора. Има дори случаи, когато затворниците трябва да спят на под двама, трима души а, са настанени в какелия за един човек, понякога третия спи на земята. От 1 а, януари тази година над 66 000 души с а, настанени в значително място за значително по-малко хора. Стат, статистиката сочи, е, разбира се, различни данни. Е, има хора, които са задържани е, по продължително време в места за задържане преди съдебно производство, а би трябвало да пребивават в затворите така че място не са до, достатъчни. И в, тук хората, които преби, над, са настанени, настанените лица, надхвърля с 40% предвиденото население. Така че е, естествено тук нещата са изключително трудни, никой няма места на лично пространство, да има няма достъп до дейности, на които се предлагат. Так, има, огромни, а, има огромен брой хора, които са настанени в общи кели. Същото е положението с поддръжката и всичко това се дължи на факта, че на персонала, както и дейностите, които се осъществяват, дават информация на чисто теоретична база. И накрая по, по, положението не се е променило а, от 90-те години насам. Още тогава затворите бяха пренаселени, бяха създадени редица много, редица нови места за задържане, но въпреки това, а, въпреки че в момента се строят, а, все пак броят е огромен. Е, сега е, имаме също много голям брой хора. Така че в европейски мащаб бих могла да кажа, че е, определени моменти, като например развитието на броя на задържаните, не отговаря на броя на местата за свобода. И тъй като имаме съответно е, статистики, които се, се базира на полицейски данни, можем да кажем, че има известна тенденция, в, която е нисходяща. И все пак, неща, въпреки ниското ниво, е на лице и проява на физическа, физическо насилие. Е, така че нещата не се свеждат само до престъпността. Става дума за цялата насоченост на наказателното е, преследване. Във Франция през последните години вниманието е насочено към по-важни въпроси, е, криминализират се различни форми на, на поведение, включително свързани с насилие така че е, нещата наистина се осложняват. Освен това, е предвидено е и бързо съдебно производство, както и тези форми на съдебно производство водят до и произнасяне на съответни, на съответни присъди. Това са, имаме вече 70% от такива случаи. Така че това е, е, имаше и мерки, които са отменени още през 2014 е, година. И така, е, общо взето нещата стават, въпросите се поставят актуално по време на предизборни кампании, но след това отново по въпроса отново се е, към въпроса отново се губи интерес. Това означава, че ако е, се намери решение, би трябвало да се стигне е, до на повишаване, увеличаване броя на наказателните присъди, увеличени с 1,6% през последните години Говоря за сравнение 2008-2010 година. Всичко това доведе до увеличаване на 30, с 34% на произнесните присъди, което както като брой на, на осъдни, така и като брой на години, тежест на наказанието. Така че трябва да кажем, че тук се включват и хора, които са и токсиковани, на е, хора, които са е, наркозависими. Е, въпросът е да се предвиди съответното увеличение, така че има много малко статистич... обективни статистически данни, за да почерпим ясна информация, свързана с броя на хората, които са задържани или осъдени за тероризъм. Но тук и става дума и за поведението на магистрациите, така че в крайна сметка се работи за намаляване на скъсяване времето на предварителния арест като се отдава предпочитание на електронни форми на наблюдение и надзор на такива лица. Така че има само 400 души, които са, по отношение на които се прилага тази е, мярка. Е, що се отнася до е, това, което е, трябва да отбележим, че през същия период е, има нарастване на е, за, осъдените, така е в Италия, така е в Германия, е, по като с това в това отношение има и е, решение на Европейския съд на правата на човека. И едновременно с това има страни като Нидерландия, които сериозно е, променят нещата поради поради економически причини, но друго е положението в е, скандинавските страни така че е, е, е, там е въведена политика, която методически се стреми към наваляване на излежаващите присъди, така че броя е относително стабилен. Това са страни, които са, провеждат съответни проучвания и се съобразяват с препоръките на съвета на Европа и които отчитат тези изисквания в своята обществена политика. Има различни форми, включително и по отношение на рецидивисти, създаване на мрежи, социални, семейни, е, за е, подкрепа и физическа, и психическа на хората в затворите. И още повече, че става дума е, за ограничаване криминогенто влияние на средата, като специално си има хора, които грижат, се грижат за това. Така че във Франция имаме един сериозен процент хора, които в, в, са в затворите, е, работят по альтернативни програми. И все пак 47% е, попадат по тези въпроси. Във Франция бе, се запитахме как да се намери решение. Френското правителство се зае с изграждане на на съответни обекти, но въпросът някакси не е разгледан правилно. Е, Битери остава въпроса за индивидуалните права и този въпрос е възприят от 1975 година, но малко се е променило от тогава. Предвижда се изграждане на контингент за още 2000 места за настаняване, с, с което означава, означава съответен процент на увеличаване. Това е политика скъпа и контрапродуктивна в крайна сметка. Че, като всичко, което е направено от 75-та година, да сам поглъща изцяло бюджета, като нещата се усложняват след 2002 година на база на публично-частни партньорства. Това е един договор, който позволява изграждане на, на такива е, обекти е, на базата на съответни кредити, но така или иначе е, имаме резултат в размер на 2 до 3%. И това е наистина много сериозно, сериозно финансово бреме. Е, 6 милиарда и 300 милиона евро са в момента дълговете натрупани по тази програма, без това да носи особени, особена полза и особен резултат. В резултат на всичко това се отразява и на поддръжката на съществуващия сграден фонд. Има наистина недостатъчно работа извършва се по-скоро почти половината от необходимото за поддръжка на сградния фонд. И в момента има кили, които са абсолютно се смятат, къде се преценяват като абсолютно не използваеми. Едновременно с това за 2017 година няма увеличение на бюджета. Е, съответно, е, осъдените също е, не получават никакви грижи, нямат съответни дейности в съответствие с изискванията на съвета на Европа и има и такива места, където има малко повече дейности, но е, е, е, е, един от четирима е, задържани или осъдени получава някакво образование, един от шестима има възможност да се запише в различни, в тази процедура. 24% от задържаните там не четат трудно или не могат да четат и 55% от задържаните нямат съответно диплома дори за средно образование. Този подход на правителството да се е, изграждат нови сгради без да се прави нищо за задържаните наистина не води до резултат. Всъщност промяна в положителна посока няма е, в редица случаи ко има хора, които се прехвърлят от психиатрични заведения в затворите, където няма съответни отделения и няма никаква възможност за грижа за тези хора. Това са по-скоро временни решения да се създават затворнически болници, е, специално за психиатрично лечение на задържаните, но това не води до съответно резултата за хората с проблеми. Е, и така е, стоят въпроса, все пак като се обърне, като се направи преглед на задържаните се оказва, че имат близо 4 милиона души. Това се говори, че по закон всеки там трябва да се ползва от тези услуги. Но всъщност става дума за хора, които е, пребивава там. Въпреки всичко предвидено от закона, най-сетне насоките, които се, стъпките, които се предприемат, е, както по отношение на изграждане на затворите, така и за работата с освободените затворници, не е, води до положителни резултати. Надявам се, че не говорих прекалено дълго. Благодаря на госпожа Молто Молто Петено. Това беше наистина много интересно и информативно за лицата, които трябва да получават специални грижи по време в затворите и разкрива многостранните проблеми в затворите. Сега ще продължим с следващия оратор. Това е госпожа доктор Соня Снакен. Тя ще спре на една друга изключително важна тема – реинтеграция в обществото на лицата, изтърпели своите присъди. Госпожа Соня Снакен е професор, доктор. Е, тя е преподава криминология, пенология и социология в Свободния университет в Брюксел. Е, тя също така е член на съвета по въпросите на пенитенциарната система към съвет на Европа. Заповядайте, професор Снакен. Благодаря ви. Преди всичко бих искала да изразя благодарност за тази покана, за възможността да се обсъди тази важна тема. Тя би трябвало да бъде предмет на внимание на всички в обществото. Това е реинтеграция на изтърпели своята присъда лица в светлината на такива въпроси като човешко достоинство и безопасност на обществото. Изследванията посочва, че и могат и трябва да бъдат интегрирани в обществото бившите затворници. Защо това е необходимо? Обществото смята, че когато някой е в затвор, обществото е в безопасност, но повечето затворници след това излизат на свобода. Затова всички хора трябва да знаят как се случва тази реинтеграция. Знаем, че поетапната реинтеграция е важна, така че да не бъдат хората от един много ограничителен режим да будат, да бъдат веднага включени в обществото. Важно е да има поетапен подход. Признава се все повече, че реинтеграцията заедно с наказанието е много важна цел на лишаването от свобода. Нямаме време да говорим подробно, но има някои много интересни дела, разглеждани от съдилищата. Още през 2002 годината съдът постанови, че отпуските при е, заключени при, при лицата лишени от свобода са важно условие за последваща реинтеграция – на лицата лишени от свобода. Общественото мнение не трябва да разглежда това като проблем и трябва да разбира, че има основания за предсрочно условно освобождаване, ако са на лице и са спазни съответните условия. През 2013 година съдът постанови, че това да не се позволява предсрочно освобождаване на лицата с доживотни присъди е нещо, което трябва да бъде разрешено по принцип, тъй като хората имат право на надежда. Това не означава, че всички с доживотни присъди ще бъдат освободени, но тази възможност трябва да се предвиди. Някои от тези хора могат да бъдат твърде опасни за обществото, за да бъдат освободени, но в някои случаи може това да се разгледа. През януари 2017 имаше определено отстъпление в тази сфера в Обиденото кралство, но нямаме време в момента да говорим за това. Също така съдилищата са постановили, че местата за лишаване на свобода трябва да гарантират режим, който да позволява на лишените свобода да могат да се върнат в общество, да се реинтегрират в обществото. Тоест е важно да се обмисли какъв трябва да бъде режима в местата за лишаван свобода, ако искаме да гарантираме реинтегрирането на лицата лишени свобода в обществото. Нека да не забравяме за член трети, който забранява изтезанията и унизителното отношение и този член предвижда за условия при задържане лишаване на свобода, които да позволяват дори и на лицата до животни присъди да имат възможност да се реинтегрират в обществото. Ще пропусна този слайд, останалата му част, защото там се говори за дейността и мерките, предприемани в рамките на съвета на Европа, защото за това вече говореше моя колега. Искам по-скоро да говоря за това какво означава реинтеграцията и колегата от е, обсерваторията на съвета на Европа. Тя вече говореше за това, че е необходимо да се разгледат конкретните характеристики на лицата, които се намират в затворите трябва да се разгледат последиците на тези характеристики и това как тези лица могат да бъдат реинтегрирани. За това е важно да се разгледа режима в затворите и подготовката за освобождаване, защото става дума за реинтегрирано, реинтегриране в общество, т.е. не само лицето трябва да се реинтегрира, но и обществото трябва да приема и да позволи тази реинтеграция. Ние знаем, че има някои специфични характеристики на лицата, които се намират в затворите. Обикновено това са хора с ниска степен на образование, с ниски доходи, етнически малцинства. Ние знаем, че това е свързано и с лицата, които се намират в центрове за предварително задържане, за затворите и знаем, че е необходимо да се определят много стрикни условия, които да разрешават задържане при преди да бъде постановен осъдителна присъда и какви са условията след издаване на осъдителна присъда. Знаем, че в момент парадигмата на риска се променя, разглеждат се различни престъпления, те по-малко са пристрастените към наркотици лица, които получават осъдителни присъди, но лица за подозрение в тероризъм и чия, чия туристична дейност е доказана, все повече биват осъждани също така е много важно се отчита, че тези лица обикновено са изгубили своите връзки с обществото, с семейството. Много често те нямат законно място на пребиваване. Те принадлежат към определени етнически групи. И това означава, че лицата, които са в затворите, са една група, която не е представителна извадка на обществото. Това има конкретни последици за подготовката на тяхната реинтеграция. Когато разгледаме европейските стандарти, например, и знаем европейските норми за затворническите режими от 2006 година, и те са основани върху 30 годишно изследване върху затворниците, т.е. вече се знае, че хората, които влизат в затворите, вече са с определени характеристики, но много често тези характеристики се засилват в затвора. Нормализацията на режим в затворите означава, че трябва да се определи какъв е вид образование или, и, или професионално обучение са необходими за тези хора. И трябва нормализация дочита конкретните фактори за уязвимост на хората, които се намират в затворите трябва да отчетем това, че много тези хора рано са отпаднали от училище и трябва да отчитаме това, когато се обмисля режима в затворите. Разбира се, както казах, реинтеграцията е свързана с човешкото достоинство, но също така и с предотвратяването на рецидиви. През последните 20 години все повече се вярва в програми за реинтеграция и възстановяване на правата. Има доста концепции тук, има концепция свързана с, нивото на риска, което представлява съответното лице за обществото. Когнитивно поведенската терапия се използва много. От друга страна, тази концепция често бива критикувана за това, че основно се концентрира върху риска. И има други модели, които по-скоро се насочват към силните страни на правонарушителите и позволяват да се говори по-скоро за силните страни, а не за рисковете, които представлява съответното лице за обществото. Също така специализираната литература посочва нещо, което много юристи знаят, че престъплението е рационален избор много често. И също така специализираната литература изтъква, че става дума за процес, който изисква време. И това въжи също така и за намаляването на престъпността и също така означава, че някой, който се намира в затвора, е, веднага ще реши, че повече няма да извършва престъпление. Криминологията посочва, че процесите са много по-сложни. Какво трябва да правим в местата за лишаване свобода? Има много различни препоръки формулирани от Съвета на Европа. Говори се за планиране на присъдата. В идеалния случай, още от момента на задържането, трябва да се работи с лице, да се разбере как може да се използва задържането по най-плодотворен начин. Разбира се, трябва да отчетем също така тук специфичната ситуация на чуждестранните лица, които са в затвора и имаме нарастващ брой чуждестранни граждани, които са в затворите. И това създава много проблеми също така, що се отнася до планирането на присъдите и реинтеграция, когато решаваме дали да се предостави предсрочно освобождаване, предвижда се баланс в препоръките на съвета на Европа, защото ако прекалено рано се позволява това, може да се изгуби възможността за поетапната реинтеграция с, с насоки и с, с надзор. Също така има правни пречки пред реинтеграцията в обществото и системата на наказателно правосъдие политиците следва да отчитат, ако се отнасяме сериозно към реинтеграцията, трябва да бъдат премахнати правните пречки. Много често свидетелството за съдимост е сериозна пречка пред наемането на работа. И ако някой има свидетелство за съдимост с присъда вътре, човек не само се затруднява да намери работа, но също така има затруднения при намиране на жилище, при упражняване на родителските си права. Това също в много случаи означава ограничаване на правото на глас. Необходимо е да се мисли за бъдещите поколения и за това, следва да се помисли за тези правни пречки. Също така има социоекономически пречки. Например, доверието, което би трябвало да бъде основата на реинтеграцията, означава, че много затворници казват, че наказанието започва, когато те са освободени от затвора поради заклеймяване от страната на обществото поради стигматизирането. И можем да видим как социалните разходи влияят върху хората, които се намират в местата за лишаване от свобода. Виждаме, че в скандинавските страни разходват много повече средства и когато има по-малко социално неравенство, има по-малко хора в затворите и обратното. Онези държави, които правят по-малко социални инвестиции, имат повече хора в затворите. В заключение можем да кажем, че има три етапа на реинтеграция. Първият етап е институционален, подготовка към реинтеграцията от самото начало от лишавна свобода, план за действие, който предвижда участие на затворника. Без това няма шанс на успех. Необходимо е активното участие на затворника, институционални мерки, които предвиждат изграждане на умения и цели на реинтеграцията. Вторият етап е структурното връщане, където трябва да бъдат осигурени основни потребности, като храна, подслон, финансово подпомагане, плюс отчитане, специалните потребности и накрая реинтеграция в обществото, където трябва също да включим местната общност – членовете на семейството на освободеното лице, за да може реинтеграция да бъде успешна. Специализираната литература предлага много интересно понятие. Отскоро вместо строго правосъдие вече се говори за интелигентно правосъдие. И е необходимо да се отчита това, че затворите струват скъпо и повечето от проблемите, които би трябвало да решават затворите, могат да се решат в обществото. За това трябва да сме по-интелигентни и да инвестираме там, където наистина можем да имаме резултати, а това е обществото, а не затворите. Благодаря ви. Грация, грация молта. Много ви благодаря, професор Снакин. Аз съм работила много по този въпрос, включително и преди да стана депутат в Европейския парламент. Много ми допадна това, което говорихте за участието на местната общност, семейството, за целите на реинтеграцията. Аз много работих в тази област преди да стана депутат в Европейския парламент, така че много ви благодаря за вашето изказване. И така продължаваме по тази интересна тема. Ще говорим за условията за задържане и примери за най-добра практика при управлението на пенитенциарните заведения. Ще дам думата на господин Ларс Виндхун, който има много богат опит. Той работи в Швеция в системата за лишаване свобода и пробация. Той е работил много години като директор както на пробационни заведения, така също и на затвор. Имате думата, заповядайте. Да, много ви благодаря за поканата. Аз съм Ларс Виндхолм. Аз представлявам шведската служба за места за лишаване от свобода и пробация. Бих искал накратко да ви запозная как работим. Първо основните факти. Службата, която представлявам, е правителствена агенция. Ние работим към Министерството на правосъдието. 9000 служители имаме. Ние сме четвъртата най-голяма правителствена агенция в Швеция. Ние отговаряме за затворите, местата за предварително задържане и служби за пробация. Имаме 33 центъра за задържане, имаме около 1600 клиента всеки ден, 46 затвори, около 3800 клиента има в затворите и имаме 34 служби за пробация, които обхващат около 10 800 клиенти, които са в процес на пробация. Нямаме пренаселени затвори в Швеция, му обратното. През последните 10-15 години виждаме намаляване на рецидивите и намаляване на броя на хората в затворите. Спадът е приблизително 10%. Затова може да има няколко причини, но мисля си, че едно от възможните обяснения е, че ни работи много по предотвратяване на правонарушенията. Основната концепция на цялата система на правосъдието е, че първо съдът следва да отчете всички други възможни санкции, преди да се стигне до лишаване от свобода. Понякога това не е възможно, защото има тежки престъпления и за тях наистина трябва да има присъда лишаван свобода. Но ние се стремим да работим срещу условията, които изискват лишаване свобода. Нашата основна задача е да се намали риска от рецидиви. Това е основната ни цел и ние го правим чрез подготовка нашите клиенти към тяхното освобождаване. Нашия лозунг е по-добре е човек да е навън. Тоест това означава, че нашите клиенти трябва да могат да живеят и че техният живот ще бъде по-добър, ако не са престъпници, ако се откажат от наркотиците, ние възприемаме и индивидуален подход. Тоест ние разглеждаме нашите клиенти като отделни личности, а не като някаква група. Ние смятаме, че това е основно човешко право. Всеки в нашите институции е оценяван. Разбира се, всеки има свой профил на риска и разбира също така наша важна цел е сигурността. Ние искаме да гарантираме това, нашите клиенти да не извършват престъпления, да не се връщат към наркотиците. И работим въз основа на три основни идеи. Ние искаме да бъдем сигурни, хумани и ефикасни. Има някои абсолютно основополагащи принципи в нашата система за наказателно правосъдие. Първо, лишаването от свобода не означава, че към това трябва да се добавят някакви други наказания. Това само по себе си е наказание, така че нашият подход е етичен и ние искаме да покажем нашите човешки ценности и по този начин обучаваме нашите служители. Стремим се да създадем баланс между сигурността и отношението към лицата лишени свобода. Разбира се, трябва да гарантираме необходимото ниво на сигурност и ограничения, за да можем да осигурим и необходимото отношение към нашите клиенти. Също така, ние не искаме да поставяме нашите клиенти в по-ограничителен режим с по-висока степен на сигурност, отколкото е необходимо. Така че диференцираме между нашите клиенти в зависимост от риска, в зависимост от това доколко са опасни, доколко има риск от рецидиви. Ние имаме различни институции. Имаме три категории. Първа категория е това като цяло са отворени затвори без стени, има хора, които се намират там и това са хора, които представляват нисък риск за обществото или които са преди а, да бъдат освободени. Така че това са сравнително малки затвори. В най-голямата ни институция има 500 места и това все едно е по-малко, отколкото в много други държави. Членки, разбира се, има също така много малки поделения в затворените ни институции наистина се стреми да нямаме повече от 30 клиента на едно място. Това, например, са затвори със средна степен на сигурност. Целта е, разбира се, да можем да контролираме клиентите, но също и да можем да ги подпомагаме, да можем да им въздействаме, да създадем атмосфера, да знаем какви са настроенията в съответното звено. Това е предварително условие, за да може наистина да се коригират извършилите престъпления. Важно е по този начин да се гарантира и по този начин може да се гарантира нещо, което е важно, че няма насилие, че няма наркотици. Когато говорим за сигурност, говорим за динамична сигурност. Това означава. Това означава няколко неща един от най-важните компоненти е, че нашите служители присъстват сред затворниците. Те не седят някъде и не гледат затворниците през решетките. Не, те трябва да работят с затворниците, трябва да общуват с тях. Те трябва наистина да знаят каква е ситуацията, каква е атмосферата, какво е настроението. Това е важен компонент от тяхната дейност на нашите служители. Вече казах, че нашата дейност е основана върху оценка на риска, но също и върху оценка на потребностите. Когато някой влиза в институцията, той преминава през оценка на риска и потребностите. Стремим се да определим кои са и какви са рисковете, например риска от рецитивизъм, риска от евентуално насилие от страна на това лице, използване на наркотиците и нататък, но също така правим оценка на потребностите и възоснова на всичко това решаваме какво трябва да направим, за да намалим риска и да отговорим на потребностите на клиента. Планираме тези мерки индивидуално. И това е нещо като план за лечение, а, план за подготовка към връщането на лицето на свобода. Това обхваща също така и периода на пробация, т.е. реинтегрирането на лицето, така че работим в тясно сътрудничество с службата за пробация. Така че на много ранен етап вече почвам да мислим – какви са вариантите за това лице, когато лицето бъде освободено. Имаме различни мерки, свързани с освобождаването на лицето, както и много други държавченки Имаме това, което наричаме междинни жилища. Това са един вид общежития, където лицата не са изцяло свободни. Имаме също така институции за лечение, особено за лицата, които са пристрастени към наркотици или алкохол, например, също така имаме условно освобождаване със специално разрешение, т.е. например, лицето може през деня да не бъде в затвора с цел да преминава обучение или да работи или да бъде лекувано. Също така имаме а, разширени условия за предсрочно освобождаване. Лицето може дори да живее вкъщи, но трябва да носи елек... електронна гривна на кръка си, така че лицето постепенно се връща към обществото. Имаме също така система от еднодневни или краткосрочни отпуски, така че съответните лица могат за кратко време да се присъединят към своите семейства. Така че имаме различни дейности. Тези дейности също така се използват с цел да се намали риска от рецидивизъм и да могат да бъдат посрещнати потребностите на нашите клиенти. Ние искаме да подпомагаме нашите клиенти, да им помогнем да бъдат по-рано освободени и да се интегрират. Намаляваме по този начин риска от това лицата да се върнат към престъпна дейност. Имаме програми, с други думи, които са основани върху факти, върху факти. Имаме различни програми, които се установяват, се формират възоснова на различни видове престъпления, например, злоупотреба с наркотици или пък престъпления, свързани с насилие или сексуални престъпления. Също така предлагаме обучение, професионално обучение. Имаме различни цехове, така че лицата могат и да работят. Има и други дейности. Например, човек може да се занимава с йога. В Швеция имаме нещо, което наричаме условно освобождаване. Това въжи за около две трети от присъдите. Повечето от хората, които са условно освободени, разбира се, намират под наблюдение. Те трябва да се регистрират и те работят с служителите по пробацията. И това означава, че ще има наблюдение от страна на пробационните служители, и но също така в определен брой случаи предсрочното освобождаване означава, че няколко месеца човек се намира в режим на пробация. Около 10 800 клиента, както вече казах, имат альтернативни санкции. По този начин намаляваме риска от пренаселване на местата за лишаване свобода, но също така това има и превентивна функция, защото по този начин също реинтеграцията се улеснява и дори това ни позволява да закрием някои от местата за лишаване на свобода. Пробацията означава надзор, наблюдение. Също така може да се полага обществено полезен труд. Също така може да има лечение, което да е задължително за лицето. Това въжи за лицата, които имат различни пристрастявания. Това лечение замества затвора. Също така имаме електронно наблюдение, както казах. Това означава нещо като домашен арест с продължителност до 6 месеца, но човек може да живее в дома си, да учи, да работи и така. Кои са предизвикателствата пред нас? В продължение на тези 40 години обмисляхме и разглеждахме различни социални условия – искахме да гарантираме намаляването на рецидивизма, но независимо от всичко това, има пред нас предизвикателства, въпреки че ситуацията се е подобрила. Един от сериозните ни проблеми и много често ни критикуват за това, а това е фактът, че в местата за предварително задържане условията са много ограничителни. Хората са изолирани от други хора, включително в същата институция и решение се взима от прокуратурата, не от службата за места от лишаване, за лишаване свобода и пробация. Стремим се повече да работим върху местата за предварително задържане, защото първоначалната им цел беше да се изолират лицата, но това е много сериозен проблем, включително гледна точка на осигуряването на персонал. Разбира се, имаме все повече и повече клиенти с психиатрични проблеми. И тук трябва да намерим някакъв структуриран метод. За да решим този проблем, трябва да можем по-добре да работим с, клиенти, които имат психиатрични проблеми и Следващ последния проблем тук това е, че много често и все повече работим с членове на престъпни банди. Например, има такива банди от мотоциклетисти и други видове. Има, например, млади мъже от предградията, които не работят, които нямат никакво уважение към властта. Те и извършват престъпления заедно със своите приятели в малки групи. Те могат да се присъединят към други групи приятели – и много ни е трудно да разберем как са организирани тези банди и, както вече казах, те не, не зачитат никаква власт, никакъв авторитет, така че благодаря ви много за вашето внимание. Това беше от мен. Много благодаря за това изказване господин Витхолм. Благодаря на всички оратори, които представиха деликатното положение на лишените от свобода, условията на съвета на Европа, положението на уязвимите лица, предизвикателствата, трудностите в някои случаи за прилагане на альтернативни мерки, альтернативни на задържането. Разбира се, Реинтеграцията в общността е също важен въпрос, а да не забравяме и мерките, целящи да предотвратят рецидив. От собствен опит мога да споделя, че е, много е важно как ще е уредена сигурността в пенитенциарните служби, особено що се отнася до лица под 21 години, как точно ще излежават те присъдата си. Благодаря за тези изказвания. Сега ще дам думата на колегата от нашата комисия. Норика Николай има думата сега. Заповядайте. Благодаря. Ще се изкажа на румънски язик защото темата е провокираща и аз съм много пристрастна към нея. Din postura unui Ще се изкажа от името на бивш активен член на Сдружението по криминало, по криминология, наказателно право. Международно сдружение е това. Сега съм член на Европейския парламент, но продължавам да следя отблизо ситуацията в, на затворите. Мишел е, Фуко има известна сентенция по тази тема и смятам, че анализа на положението в затворите е, е отражение на нашето общество. Затова е важно да имаме е, да следим внимателно този компонент, тази тема. Аз съм от Румъния. Нашата страна през 1936 година имаше късмета да наложи първите стандарти за затворите в страната, които в момента са отразени в стандартите на съвета на Европа. Европа обаче в момент, а, Румъния обаче в момента има едни от най преднаселените затвори над 100% е презаселването, понякога то достига 200%. Така че това е силно притеснение и лично за мен. Храната в затворите, в а, а, затворите в Румъния струва около 3 е, леи и 60, което е по-малко от евро и 50 на ден. И местните общности, работещи в областта на хуманното третиране на животните, дават двойно повече за гледането на едно куче на ден, отколкото се плаща за един затворник в затвор. Така че много интересно е, имаме ли още хуманно отношение към затворниците? Имаме ли наистина един подход, основан на правата на човека? И да не забравяме, че в Европа има общества, за които отговор на тези въпроси ще е не. Не, че няма съответните политики. Има специалисти като вас тук, които работят в тази област. И в Румъния имаме криминолози, които много са работили по тази тема, но много политици смятат, че е, е безмислено да имаме институт за криминална политика. Опасявам се от радикализацията на публичната реакция на явлението престъпност в Европейския парламент постоянно говорим за контрола на гражданите върху държавните органи и смятам, че затворите със сигурност не спазват стандартите, които ние професионалисти и политици се опитваме е, да гарантираме. Може би някои от тези неща ще ви се сторят банални, но ако видите ситуацията в затворите, ще видите колко хуманно е отношението на една страна или не. На, напоследък в Букурещ имаше протести срещу закон за преждевременното освобождаване на, от затвора. Освен това, Румъния е сред водещите страни е, осъждани в Европейския съд по правата на човека. Това, че има 2000-3000 човека в един затвор с а, е, къси присъди, с кратки присъди, е сериозно будещ факт притеснение. А, е, хора, за които е, може би, е добре присъдите да с, с други мерки. Нашите експерти твърдят, че те трябва да бъдат лишени от свобода. И това доведе до огромни протести по улиците на Букурещ. Та, тази тема се използва като инструмент от политиците и лично аз трябва да кажа, че това е стандарт за е, цивилизацията в една нация, в една държава. Освен това, това крие и огромни опасности, защото може да доведе до радикализация в едно общество и до лишаване от хуманистични стойности, защото начина по който е, решаваме наказанията и ги изпълняваме е отражение и на нашето своето отношение към хората. Колкото повече обществата стават инструмент в тази насока, колкото повече стандартите са социално неприемливи, толкова по-унизително е цялото, цялостното отношение. Друг важен въпрос е ролята на съдята по изпълнението. Защото много често няма достатъчно магистрати и поради тази причина причините Присъдите не са с двоен компонент от една страна наказание, от друга страна превентивно действие, а се превръщат в един репресивен инструмент. Това е нещо, което трябва да разгледаме много внимателно. Този проблем не съществува във всички страни, но в моята съществува. От да не говорим, че имаме опити с комунистическите голази, което оставя е, печатък върху настоящите наказателни политики. И последния въпрос, е, който ме интересува, тъй като работя в областта на сигурността също, в, в общество, където комуникациите са улеснени, липсата на адекватно наказателно третиране може да доведе до радикализация. Имаме като пример терористични групировки, които първоначално са използвали лишени от свобода хора в затвори. Това се е станало във Франция и в Белгия, за които лишаването от свобода не дава възможност по-нататък да се върнат в обществото и, и за които то става причина за радикализация. Ще кажа, че бях много впечатлена от подхода по доклада тук, защото за първи път комисията Либе подхожда по такъв начин. За мен беше чест да изслушам нашите оратори. Благодаря ви. Grazie, grazie all'onorevole Nicolai. Пасо subito. Благодаря, госпожо Николай. Господин Родински. Принципио де реинсерцион, ке ха desarrollado ла професора... Госпожо председател, първо искам да говоря за ре, е, реинтеграция. Това е един принцип, който е признат и от Съвета на Европа, и от Европейския съюз. Например, в рамковото си решение от 2009 година се разрешава да бъде преместен затворник от едно място за лишаване свобода в друго, за да може да се увеличи възможността за реинтеграция на осъденото лице. Също така е необходимо да се отчитат взаимоотношението между лицето и също така държавата, в която той изтърпява своето наказание. Например, се отчита дали има семейни връзки, например. Това в Испания се отчита, защото има много съдени лица, които изтърпяват своите наказания, на голямо разстояние от местата, където те имат семейни връзки. Т.е. необходимо е да се изпълнява този принцип. Също така, представителката на Международната обсерватория говореше за уязвимите лица и особено нези с психични заболявания. Искам да попитам как се прилагат альтернативните наказания, особено в случая, когато може да се влуши здравословното състояние. Става дума не само за достъп до медицински учреждения, но също така и необходимите условия в пенитенциарните заведения, например, когато става дума за предотвратяване на самоубийства. Задава се и следния въпрос. Дали затворите са най-ефикасното място за хората, които трябва да изтърпят наказание. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Сипел. Благодаря много, госпожо председател. Много е трудно, защото имам много какво да кажа, затова ще се съсредоточа изказването си до някои въпроси за панела. Затова ще продължа на немски язик. Ще започна с това, че всъщност е плашещо, че съвета на Европа от доста години се занимава с условията в затворите. И като погледнем днес в различни държави в Европа, условията са все още или отново ужасяващи. И има два момента извън условията на задържане. Първо, политическата среда чухме от изказвалице, че е, мак, макар че броят на криминално проявените нараства е, в страната, е, има по-голям брой затворници, което е плашещо явно. Въпреки намаляващата престъпност се създава условия за несигурност и правителствата понякога е, са склонни да налагат по-сил, да строги наказания или да удължават наложеното наказание, което в статистиката пък отново създава впечатлението, че в е- затворите са пълни, положението е опасно. И освен това, много граждани, които рядко се сблъскват със съдебната система, са склонни да мислят, що ме арестуван престъпник е настрани от такива хора. Но ние разбира се знаем, че в затвора има много хора, които имат простъпки, които дори понякога са станали неволни убийци, защото има такива случаи. И всичко, цялото това непознание, непознаване е, създава впечатление, че има повече хора в затворите и твърде малко се мисли за альтернативи. Спомням се, че още миналия мандат в Европейския парламент говорихме за това, че за много деяния има альтернативни форми, но явно държавите членки не обсъждат този въпрос. Един въпрос с надеждата да получа отговор от някого от вас. Боя се, че пър, първия, на първия въпрос ще бъде отрицателен. Да не може ли за по-дребни простъпки да се използват гривни или гривни на крака или подписка? Има такива опити. Второ, Пълнените затвори понякога са свързани с това, че има затвори, за които, в които а, директно хората отиват в затвора, независимо от простъпката. Има ли различни места за задържане, като предварителен арест? Колко продължава този предварителен арест? и е, затвори. Спомням си от последния мандат, е, че има хора, които са в предварителен а, е, арест, без да има необходимия материал, е, за да им се повдигне обвинение. Това също трябва да се има предвид. Е, Въпроса за персонала в затворите също е важен. Не само броя на персонала, но и квалификацията на работещите там. Шведския колега обърна внимание, че социалните връзки за затворниците също са много важни, защото ако условията в затвора са лоши, ако няма достатъчно персонал, ако няма разлика между а, закоравели престъпници и хора с едно, една първа простъпка, няма защо да се чудим, че в затвора хората се радикализират и много от освободените затворници не виждат за себе си друг шанс, освен да останат в тази среда. Друго, което ми се струва важно и вие го споменахте, връщане към нормалното ежедневие, подкрепата за него. Това много често се подценява и за това бих попитала шведския колега или някой друг, има ли готовност да се работи за втори шанс на затворниците, как реагират работодателите, като им се каже, той е бив затворник, питали се защо, за какво и какви са шансовете за хората, които са прекарали дълго време в затвора, независимо по каква причина. Знам, че звучи глупаво, но когато си бил 10-20 години в затвора, ти не си опасен за обществото много. И, им познати са случаи, когато хората просто не искат да напуснат затвора. Не знаят е, как да се оправят, дето, както се казва, е, един билет за градския транспорт не знаят как да си купят, защото са загубили връзката с ежедневието. Тук трябва да им се помогне. И накрая, предвид съществуващото положение, доколко са оптимистични, доколко са оптимисти нашите гости, че ние в различните Отношения можем да постигнем подобрение през едните години в затворите, но и при ресоциализацията, реинтеграцията в обществото, за да гарантираме, че няма да последват нови престъпления. Благодаря много, Биргит. Благодаря на всички е, колеги, които се изказаха. Въпреки, че въпросите бяха кратки, бяха задълбочени и конкретни. Всичко това показва колко, колеги, е, колко заинтересовани са колегите в темата, която разглеждаме. Аз самата мога да задам много въпроси, но ще се огранича до един. Той касае тема, в която всички е, много, от която всички много се вълнуваме тук в тази комисия, а именно правата на малолетните и непълнолетните лица. И е, въпросът ми се отнася до поддържането на е, връзките между родители, лишени от свобода, и техните деца – ще спра до тук, защото мога да задам още 70 въпроса, но колегите ми зададоха немалко. Ще дам думата отново, думата, е, думата отново на нашите гости, като започнем с същия ред е, на изказванията. Господ... Първо ще дам думата първо на госпожа Бершеро. Благодаря много на ораторите, които внесоха яснота по редица въпроси, които много ясно изложиха проблематиката. Основен проблем е презаселването на затворите и също така недобре поставени присъди за лица в лишени от свобода. Има лица, които са с психични заболявания и които трябва да са настанени в съответните заведения, където да се лекуват. Има други, които са опасни за обществото, които трябва да бъдат изолирани, защото защото представляват опасност за обществото, но и те трябва да са реинтегрирани. А има и такива, които са извършили дребни правонарушения и които не би трябвало да са в затвора и тогава е добре да има альтернативни наказания. Разбирам, че електронната гривна представлява альтернативно наказание. Лицето може да се върне на работа, да се върне с семейството си. Та може ли да помислим за, и за уч... образование, обучение като альтернативно наказание? Тъй като тези дребни престъпници много често идват от необлагодетелствани ам, ам, общности, не са образовани, понякога са и неграмотни и следователно не могат да намерят работа по-късно. Та, не може ли да се предвиди някаква програма за реинтеграция, която отново да вдигне тези хора на краката си и след като излязат те у затвора, да могат да се образоват. Нещо такова може ли да се предвиди? Има ли проучвания по тази тема? Благодаря ви. Благодаря, госпожо Бержерон. Thank you, Chair. Um, there were certain... Господин Гейран. Благодаря, госпожо председател. Много въпроси бяха зададени и наистина бяха и задълбочени те. Ще се съсредоточа върху няколко. Както каза госпожа Николай от Румъния, Давам си сметка, че културата и историята и контекста на една страна със сигурност повлиява върху наказателната и политика, как ще се развива тя и как ще се оформи цялостната юрисдикция на тази държава. Това трябва да се има предвид. Освен това, казаното от вас за условията на, в затворите в една страна имат наистина влияние върху процеси като радикализация. Това е нещо, което ние в нашия съвет многократно сме казвали в наръчниците си и препоръките си относно радикализацията. Депутата от Испания постави някои интересни въпроси е, и един от тях е, беше свързан с е, психичното здраве, което силно може да се увреди от лоши условия в затворите и си давам сметка, че в моята страна, в Ирландия, има висок процент на хора в затворите с а, а, различни психични заболявания. Това е нещо, което сме се опитали да разрешим по различни начини, включително и ранна програма за е, лица, които са задържани в подарест. Разбира се, всяка страна по различен начин може да реагира на проблема с психичните заболявания на лицата, защото той действително е сериозен. Госпожо Сипел, вие се съсредоточихте върху въпроси като презаселване на затворите и попитахте дали то е свързано и с липса на альтернативи. Според мен, Има различни фактори, допринасящи за презаселването на затворите. Искам да кажа, че миналата година съвета на Европа излезе с документ за презаселването на затворите. Това беше една бяла книга, в която се разглеждат различните първопричини за заселването на затворите, за, например, задържането под стража, продължителността на, присъди и лишаване от свобода, липсата на альтернативни наказания и други. Също така се представят някои решения на този проблем. Аз, както и госпожа Танева, сме част от работна група, работеща по този въпрос и се опитваме да развием заключенията от Бялата книга. Попитахте ни колко оптимистични сме ние за подобряване на системата. Аз мога да кажа, че и в Ирландия, и в съвета на Европа изхождам от е, една гледна точка и тя е, че надежда винаги има. разбира се, равновесието е доста крехко, може да бъде нарушено и то в отрицателна насока лесно, но не виждам много неща, които се случват в цяла Европа и които са доказателства, че може да има положителни промени. Един пример от моята страна. Преди няколко години имахме около 4700 души в затвори и то при заселени затвори и е, беше намалена тази бройка с 20% до 3600 затворници. Това стана с помощта на различни мерки, програми за срочно освобождаване, различни програми за реинтеграция при такова освобождаване, замяна на обществено полезен труд и глоби, също така и различни альтернативни мерки. Причините за презаселването на затворите са различни, следователно и решенията трябва да са комплексни. Ако не се лъжа, Италия е една от страната отбелязала е до много сериозен напредък в тази област, а именно да идентифицира причините за презаселването и да прилага целеви мерки за конкретните причини. И, е, госпожо председател, вие поставихте въпроса за връзката опазването на връзката между родители решение от свобода и деца. Това е една от основните задачи на нашия съвет. Тя е записана в работната ни програма и съвета на Европа работи на много нива по този въпрос. Ние сме ангажирани да подобрим положението, като правим препоръки, пишем насоки, защото това този проблем засяга огромен брой абсолютно невинни лица, които по никакъв начин не търпят наказание, но всъщност по един начин именно това правят. Grazie, grazie anche per la risposta che ha dato alla mia domanda. Благодаря ви за отговора. Веднага давам думата на следващата ораторка. Благодаря, бяха зададени много въпроси. Темата е изключително широка. Но какво бих искал да отправя като послание? Ако искаме реформа на системата за наказателно правосъдие. Тук се засягат не само пробациите и затворите, а всички органи, начало с парламенти, законодатели, министерства, съдебни органи, местни общности, обществено мнение, медии. Всички са засегнати от тези въпроси и е важно да се знае това. Вие, като членове на парламента, имате много важна роля, защото вие сте връзката между общественото мнение т.е. населението и политиците. И вие сте тези, които трябва да отправяте посланията, нещо, което сме казали и в бялата ни книга. Трябва да има дългосрочна стратегия. Не може да се действа с мерки на парче. Трябва да се мисли и за дългосрочното бъдеще. А действия без такава стратегия няма да доведат до, до ам, желаните резултати. Напротив, ще доведат до противните резултати. Ще има повече хора в затворите. За това е важна една стратегия, има постоянна нужда от междуведомствено сътрудничество и диалог. Знам, че вие е, познавате решенията на съда по правата на човека, съд, който постоянно иска стратегии или планове за действие от страна на държавите, член, държавите да се знае какво смятат да правят те и се налагат конкретни срокове за това. Вместо да чакаме Европейския съд по правата на човека да го каже в решение, е добре да се прави това веднага. В страни като Германия, Нидерландия и други страни виждаме, че се прилагат комбинация от законодателни мерки, промени в НПК и също така е, нови съдебни практики, повишаване на осведомеността на съдилищата, че има и други решения, както каза Швеция. Трябва да помислят съдилищата за всички други налични решения, а е, присъдите за лишаване от свобода трябва да са едно последно решение. И не на последно място, трябва да има политическата воля да се промени ситуацията. Така че Става въпрос за комбинация от различни мерки и зависи от това в коя страна говорим, коя страна издава, е, се вижда кои проблеми ще се разрешават. Но на първо, мя... Но на първо място е необходима политическа воля. Ето това мога да кажа аз. Благодаря много за така дадените отговори. И госпожа Кретено ще получи думата. Заповядайте е, да се върна на въпроса за политическия контекст и оптимизма. Трудното в случая винаги въпроса става, се поставя, когато сме в президентска кампания и от, от няколко години се задава въпроса какви как затвори да се построят и как да се реши този въпрос. Всичко това в светлината и на заплахата от тероризъм излиза на много преден план. През 2012 година поставихме едно начало със създаване на комисия по въпроса за наказанията и работата с рецидивисти, която включва множество специалисти и от Франция, и от чужбина. Те трябваше да проведат проучване и да излязат с препоръки. Имаше такива препоръки, но тези препоръки излязоха, попаднаха бяха под много сериозни атаки. Имаше опит е, за е, реформа, но те попаднаха под различни е, атаки от много страни, така че в крайна сметка не се стигна по-далече. Знае, че е трудно да се излезе от този кръг, но все пак са необходими препоръки. Трябва парламента, комитета по, за борба с мъченията, съвета на Европа трябва да се убеди обединят, да се захванат с въпроса и да се опитат да предизвикат промяна, макар че очевидно няма да си спечелят любовта на медиите винаги, но нека не забравяме, че медиите понякога не реагират по подобаващия начин, за да бъдат трибуна и форум на медии. Така че ако е, трябва да обсъждаме въпроса е, за альтернативните форми наказание. Същото се отнася и за лечението. Е, при нас имаше дебат по е, въпроса дали мерките за борба с радикализацията в затворите наистина са добри. Положението буди наистина тревога. Така че че е, имат редица е, въпроси, които са свързани и с е, поведението спрямо хора заподозрени в атаките, терористичните атаки в Батаклан. Е, става дума за лицето. Е, те бяха задържани е, в е, предварителен арест и имаше и материал материали, които разкриха при какви условия са поставени. Е, и те, разбира се, е, тутък си намериха поддръжници, които ги виктимизираха и сега е, избе въведен текст в закона да, което се отнася до това как да бъдат третирани пред хора предварителен арест и какво отражение ще има това върху общественото мнение. Така че, е, ако не говорим само за тероризъм, но ако има други е, наказания, е, в крайна сметка на жертвите нямат право да потърсят грижа и права. Всичко това говори, че начина по който се подхожда е, не, не се взема предвид отражението върху хората. Е, някак си губи се ам, свободата на личността, губи се също така правото, защитата на правото на живота. Така че е, това трябва да се отнася и за хора с агресивно поведение. Е, има специална колегия, която се занимава и отдел, който се занимава с е, радикализацията на хората. Има, разбира се, и отделни секции, където са предвиждени, където е предвиден нарочен режим за особено опасни хора. И в крайна сметка резултатът е, че и до който се стига е, как могат е, да се отразят подобни решения и какви са възможностите за реинтеграция на е, хората. Разбира се, има една особеност във Франция, а именно условията на предварителния а, арест. А, така че да тук могат да се използват различни възможности за комуникации, съответно настаняване, както и да се, ако говорим за след излизането от затвора, за хората в пробация. Но това наистина нещо уникално. Няколко месеца се е, смяташе, че е, тези хора могат да представляват заплаха и след това бе резултата от взето съдебно решение защото всички смятаха, че решенията, които са взети за заменяне с альтернативни форми на решения, не могат, но се оказва, че не могат да бъдат проследени. Разбира се, тук се намесват и въпросите за свобода на мненията, на свобода на мисълта, но е, накрая нека да кажа нещо за травматизирани лица. Не, по тях се подхожда единствено по реда и буквата на закона с, с съответни евентуално медицински грижи. Е, но всичко това Euh, et pareil, normalement, on a е, е, euh, la peine encourue diminuée d'un tiers. Така че въпрос е за това, че може да травмата да доведе на намаляване на наказанието и в е, това има отражение в обществото и е, в поведението на съда. смята се, че е, тук се изисква по-скоро педагогически подход, задава се въпроси за изпълнение на присъдата. Е, това са част от въпросите, които занимават всички нас. Ораторката се извинява уместно за бързото темпо, с което говори. Сега нека да чуем госпожа професор Соня Снека. Много неща вече се казаха. Разбира се, Демокрацията и е, политиците са постоянно в, света, в светлината на прожектора на общественото внимание. Е, но е, оказва се, че в страните, където има това, което наричаме модериране, да смекчаване на взаимоотношенията с престъплението и наказанието, резултатите са факт. Мисля, че политиците не бива да забравят това. Ние говорим за ценности, ние е, имаме ценности, които ни позволяват е, да действаме. Всъщност обществеността иска да се чувства защитена. Има много, два, огромни случаи, изключително сензационни случаи в нашата страна, защото където се каза, че има случаи, когато престъп, престъпника трябваше да остане задържан в името на сигурността на обществеността и на жертвите. Това, което трябва да гарантираме е по-добра защита на обществеността. Питате ли оптимисти ли сме? Нямаше да седим тук, ако не бяхме оптимисти защото имаме натрупан опит, но сме видели и доста добри практики. Стандартите са теоретични. Съществуват обаче примери за добри, за много добри практики и това трябва да се види. И тъй като това постига е, успех в една страна, може да не може механично да се пренесе в друга страна, но може да се помисли за защо там работи, как да работи при нас, какви са условията. Е, само, само повече затвори няма да разрешат въпроса. Альтернативните подходи сами по себе си няма да решат въпроса. Те трябва да бъдат част от една по-глобална е, система. Така че е, трябва да потърсим и такива е, начини на работа. Благодаря, казва председателката. Благодаря ви за краткостта. Сега ще помоля доктор Витхолм за кратко изказване в отговор на поставените въпроси. Благодаря, госпожо председател. Е, чухме много е, наброй и много уместни въпроси. Първо, трябва да отправим съобщение към послание към обществото и към политиците. Скъпо е да поддържаш добра съдебна система и система за изтърпяване на наказание, но без нея цената ще бъде още по скъпа. Същото се отнася и за работата с е, освободените затворници. Много често те са хора без надежда, без перспектива в живота. Те много често се радикализират. Това, какво ще правим с, при освобождаването на тези хора. Политиците трябва да разберат, че рано или късно тези затворници ще излязат на свобода. И не можем да очакваме да станат добри граждани, ако просто и само ги наказваме с факти, с доказателства трябва да убедим обществото, че альтернативните санкции, альтернативните наказания могат да дадат резултат много по-добре е тези хора да се ресоциализират и много често се казва, вижте економическите разлики между страните. Много по-ефтино е да имаме альтернативни санкции, отколкото просто да ги държим в затвора. Това е сериозен аргумент. И после персонала, подготовката, обучението и така нататък. Независимо какви условия съществуват, аз смятам, е, че това е сериозната база е, за е, всичко, което, всички мерки свързани с пробацията. Изключително важно е да имаме подготвен персонал. Разбира се, Можем да говорим за, стран, за триъгълника с трите страни и колко са важни те, но време не остана. Председателката, благодаря. Да, налага се да се жертваме. Благодаря още веднъж на всички участници в обсъждането и още веднъж госпожо Бержерон заключителни бележки. А, всъщност основният въпрос е за какво служат затворите да пазят обществото и едновременно с това нашата важна роля е да действаме активно, да поставим пръст в раната на проблема, защо един човек извършва престъпление, как да го излекуваме. И мисля, че натиска и политически, и обществен, избраниците, управляващите напълно забравят това. Нашата воля, нашата задача трябва да бъде да разрешим проблемите, които водят до затвора, е, е, затвора да се превърне в място за порядъчен живот, е, хората, които излизат от там да могат да си възвърнат мястото в обществото, да си възвърнат живота и психически и социално. Те не биват да бъдат заклемявани. Благодаря. Председателката, благодаря. Наистина сърдечна благодарност към всички. Това бе много обогатяващ ден, много обогатяващ дебат. Ще продължим да работим по този въпрос. Както каза и колежката ни Бежерон, говорим за ресоциализация, тези хора да намерят място в обществото. Това е отрешаващо значение хората, които са били в затвора, трябва да могат да се върнат сред нас и ние трябва да им помогнем. Още веднъж благодаря на всички и участници, и слушатели, и хубава вечер.